Dear colleagues, good afternoon. Колеги, смятам, че трябва да продължим нашата работа с точка 25 от дневния ред обмен на мнения с госпожа Лучия Житнянска заместник заместник министър-председател на Словакия и министър на правосъдието и господин Иван Сечич, държавен секретар в Министерството на културата. Те ще ни представят приоритетите на словашкото председателство. Първо ще дам думата на нашите гости за няколко уводни слова, а след това ще имате възможност да им зададете съответно въпроси. Но нека първо да дам въпроса на госпожа Житнянска. Благодаря за думата, господин председател дами и господа депутати, преди няколко дни Словакия пое председателството на Европейският е, съюз и за мен е удоволствие да ви представя приоритетите на словашкото председателство. в е, Европейският съюз не е изправен пред много предизвикателства, както в рамките на Европейския съюз и извън него. Граждан... Гражданското право, търговското а, право, може би не са в момента най- а, значимите теми, които в момента се обсъждат в Европейския съюз, но те са и от огромно значение, тъй като много често техните последици имат конкретни отражения върху ежедневието на гражданите И словашкото председателство ще насърчи и развитието на няколко инициативи в областта на електронното правосъдие, които ще бъдат основата за подобряване на европейските мрежи за в областта на гражданското и търговското право. Става дума за обмен на документи между съответните органи, предоставяне на доказателства, обмен на информация. На тази тема ще се организира конференция в Братислава през октомври за развитието на европейските мрежи. Надявам се, че тази конференция, резултатите от тази конференция ще обогатат европейската практика Едно от предизвикателствата, пред които сме изправени, е завършването на единния цифров пазар. И директивата за договорно право, която включва правилата за онлайн продажба на услуги и стоки е от голямо значение за това. Нидерландското председателство наблегна на проблемите свързани с цифровото съдържание а, и ние се надяваме да доразвиеме инициативите в тази област. Тези две предложения в крайна сметка са взаимосвързани. За това е необходимо да има балансиран подход и пред, пред, предвиждаме да започнем една широкомащабна дискусия относно а, онлайн а, продажбите след а, приключване на изследванията по Рефит. Преразглеждането на а, Рефит ще приключи през септември и в последствие ще започна дискусии по преразглеждане на регламента Брюксел 2А по въпросите на семейното право. Този регламент бе прият преди 10 години преди 10 години и предвиждаме преразглеждане на възникналите проблеми в хода на неговото приложение през последните 10 години. В съобщение на парламента бе отправено подобно искане. А ние бихме искали да да разширим методите на сътрудничество. Разбира се, няма да успеем да приключим тази задача до края на нашето председателство, но се надяваме да създадем благоприятните условия за е, развитие на техническата дискусия по този въпрос. По време на нашето председателство съвета ще ще продължи да задълбочава сътрудничеството си с а, трети страни на основата на Хакската конференция за връзки с а, трети страни. както и а, да разглежда въпросите с свързани с правата на акционерите, задължението за докладване по страни, което е задължение, което е включено в директивата за отчетност. И както и Нидерландското председателство ще продължиме дискусиите по въпроса, свързан с докладването по страни, докато се постигне някакво съгласие и някакво решение, което да удовлетворява всички, включително и Европейският парламент този аспект не, не присъства в директивата за правата на акционерите. Словашкото председателство има намерението да постигне някакво съгласие с Европейският парламент относно различните правила за дружествата с ограничена отговорност. Тема, която е доста чувствителна, но напредъка в тази област ще се отрази много благоприятно на малките и средни предприятия. Отчитаме загрижеността на парламента а, са възможностите, които биха съществували за пране на пари и укриване на а, данъци, колкото до авторските права и правото на интелектуална собственост. А, проблемите ще бъдат развити от колегата ми, тъй като те са по-скоро в областта на културата. Аз съм убедена, че по време на нашето председателство ще имаме добро сътрудничество. Благодаря. Аз съправих е, да подчертая в уводните си слова, че госпожа Житнянска е, е преподавател по фирмено право, така че ви е, предлагам да задавате така много по-технически въпроси. Но ви предлагам е, да зададете въпросите си след изказването на господин Сечичик държавния секретар в областта на културата и той има думата. Дякуем, пан председа. Важен е пуст. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, за мен е чест да се изкажа пред тази комисия на Европейския парламент. Това е Комисията по правни въпроси и, както казвам, за мен е чест да говоря от името на словашкото председателство. Един от нашите приоритети е изпълнението на стратегията за единния цифров пазар. Осъвременяването на уредбата на авторските права е неразделна част от този процес. Първата стъпка на комисията в тази насока бе проектът на регламент за преносимост на цифровите услуги, това, което накратко наричаме проекта за преносимостта. Приветстваме факта, че холандското председателство чрез конструктивния си подход към останалите членове на съвета са умя да постигна резултати. Мисля, че след много интензивни дискусии съветът намери баланс между необходимостта от преносимост на цифровите услуги между отделните държави членки и необходимостта от справедливо възнаграждение за носителите на авторски права. Бихме искали да постигнем споразумение по този проект максимално бързо, тъй като според нас, ако проектът се превърне в реална уредба, той ще повиши значително качеството на обслужване на европейските граждани. Все още не са обнародвани проектите от така наречения втори пакет за авторските права, но въпреки това комисията е заявила намерението си да предложи нова осъвременена уредба на авторските права в Съюза. Цел на словашкото председателство е да постигнем максимален напредък в дискусиите в съвета. Разбираме, обаче, че дискусиите в тази насока ще бъдат със силно технически характер, поради което и ще вървят бавно. Авторските права имат много важно място в системата на защита на интелектуалната собственост. Е, авторските права са кръгълен камък на економиката на знанието, защото е, достъпът до информация е изключително важен за изграждането на економиката на познанията, към която се стремим. Трябва задължително да се направи така, че авторските права да не бъдат пречка, да не бъдат препятствие – при постигането на познание. И за тази цел трябва да се предвидят съответни изключения от тези права. Обедени сме, че новите нормативни актове ще бъдат от основно значение за разработването на така наречените паметни бази данни, бази данни, където се обобщават нашите познания. Новите технологии се развиват ежедневно. Те ни позволяват да използваме резултатите от авторските права, т.е. цифровото съдържание. Трябва да премахнем всички препятствия, които все още съществуват между аналоговия и цифровия свят, за да гарантираме максимален обем на предлаганото цифрово съдържание. Днес цифровата среда гражданите имат възможност да ползват плодовете от интелектуалната дейност на другите, но тези, които са разработили съдържанието, трябва да бъдат възнаграждавани прозрачно и справедливо. Следва да има равновесие между интересите на обществото от една страна и интересите на носителите на права от друга. Словашкото председателство също е уверено, че е изключително важно – да се е, обърне особено внимание на процеса на ратифициране на Маракешкото споразумение. Трябва да стане по-лесно за е, хората с зрителни увреждания или които не могат добре да четат, все пак да имат достъп до е, съдържанието, което се предлага чрез цифровите услуги. Това означава е, по-широка достъп е, до произведенията в достъпен формат или макар държавите членки и комисията все още да не са постигнали споразумение за мандата за ратификацията на Маракешкото споразумение и за правното основание, върху което ще се стъпи за извършването на тази ратификация, ние сме уверени, че е, след е, издаването на становище от Съда на Европейския съюз, е, с решение ще бъде намерено. Затова и словашкото председателство е готово да започне преговорите веднага, щом бъде оповестено становището на съда. Благодаря ви. Председателят, уважаеми колеги, сега можете да задавате въпроси. Първа е госпожа Регнер. Äh, Благодаря ви. Сърдечно благодаря за вашите изказвания. И имам само кратък въпрос към вас, госпожо Житнянска. Най-напред е много Успокояващо да се знае, че преподавател по дружествено право е, ще е, ръководи процесите е, от страна на председателството сега, когато се извършват докладите, се изготвят докладите за отделните страни и се надявам, че този процес ще върви максимално гладко. Въпросът ми е свързан с друга тема, която обсъждахме миналата седмица на пленарното заседание на Европейския парламент. Става дума за защитата на хората, които подават сигнали срещу нередности. Тази тема е много тясно свързана с дружественото право. Луксликс, панамските книжа, са все е, случки, които които поставят на дневен ред въпроса за защитата на тези лица. И тази защита има връзка с много от темите, разисквани в правната комисия. Искам да попитам дали темата за защита на, на подаващите сигнали е, ще бъде от интерес и ще стои на вниманието на словашкото председателство. На пленарно заседание вашият колега от словашкото председателство заяви воля да се работи по въпроса. Благодаря. Думата има госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Аз също бих желала да приветствам представителите на Словашкото председателство на заседанието на нашата комисия. Очаквам ползотворност сътрудничество. Аз съм докладчик по становището за продажбите в интернет на така наречените телесни вести, вещи. Вие чакате да приключи процесът по РИФИТ през септември, доколкото зная, за да заявите позиция по проекта на комисията. Това обаче е свързано с известни проблеми. В парламента почти всички политически групи са на мнение, че тази работа за телесните вещи трябва да върви успоредно с работата по проекта за цифровото съдържание, тъй като и в двата проекта има много елементи, които трябва да бъдат приведени в съответствие е, едни с други. Ако съветът чака до септември, за да започне да изработва позицията си по проекта за телесните вещи. Според мен нашият план да работим бързо ще се окаже неосъществим. Какво мислите, че може да се направи по този въпрос, за да се ускори малко работата по проекта за телесните вещи и продажбата им в интернет? Благодаря, господин Буда. Благодаря господин председател. Благодаря за изложенията. Искам да пожелая успех на словашкото председателство. На тяхната маса стоят няколко тежки предложения. Аз съм от Румъния и искам да запитам дали словашкото председателство ще обмисли разширяването на шенгенското пространство с България и Румъния. Първо ще поставя Румъния всъщност, тъй като ние изпълняваме всички условия, отговорили сме на всички критерии, гарантираме сигурността в тази част на Европейския съюз и безопасността на външните граници. Е много трудно да обясним на румънските граждани защо отговорните фактори в Европейския съюз отказа да допуснат страната ни в шенгенското пространство. Втори въпрос. Вие сте специалист по дружествено право. Вижте какво става в Германия с превозвачите. Там са въведени минимални възнаграждения за превозвачите и техните служители, които дори минават транзитно през страната в е, Франция се планира подобна мярка. Имахме дискусия по този въпрос в пленарно заседание миналата седмица. Какво мислите вие? И е, най-сетне за е, командироването на работниците обсъждахме темата миналата седмица. Какво мислите вие по тази тема? Знаем, че в момента е задействана така наречената процедура с жълт картон от страна на националните парламенти. Председателят, благодаря. Искам да подчертая, че госпожа Житнянска не е министър на вътрешните работи, затова въпросът за Шенген е извън нейната компетентност, доколкото тя не носи политическа отговорност за тази тема. Господин Коферати. Благодаря, Благодаря. Госпожо министър, искам да се спра на нещо, с което говорихте относно докладването от държава по държава. Всичко това е в директивата за правата на акционерите. Много дълго дискутирахме под холандско председателство и това, което искаме е просто да приключим темата под ваше председателство. Исках също така да видя какви са интересите от ваша страна. И ако наистина а, стигнем до някаква, някакъв общ план за, прекр... за, за решаване на тази директива, може би ще е добре просто да решим специфичните точки за докладването по държави. И мисля, че вашият подход ще бъде много интересен. Това ще позволи евентуално да работим паралелно. Е, това е тясно свързано с а, всичките останали теми. Благодаря. Господин Севка. Благодаря, господин председател. Благодаря. Госпожо министър, благодаря за презентацията на вашия план за следващите 6 месеца. И е, така, в втората част на годината работата на Европейския парламент не е лесна, защото ето вече губим два месеца, юли и август, които юли вече почти мина, така че ще започнем да работим от септември. Много се радвам, че сте готови да играете вашата роля на председателството за този семестър. И може би това ще бъде свързващата точка, за да ускорим действията и няма да има нужда да се ускоряват допълнително темите, защото всъщност ние можем да направим всичко възможно а, и да приключим с всичко, което сме обещали да приключим. Така че а, вие казвате, че ще ускорите функционирането и комуникацията, да, това ще бъде успеха ви, а не тази тема или унази тема, която ще бъде приключена. Друго. Аз съм докладчик по преразглеждането на Брюксел 1. Вчера в комисията тук обсъждахме темата и с представители на Европейската комисия. Беше казано много ясно, че преразглеждането на директивата, която, което се ограничава до правата на децата, а, засяга всъщност много други правни дейности, които са от трансгранично естество. И разбира се, въпросът, който се разглежда най-тясно е попечителството на децата. И аз като докладчик смятам, че темата е добре се да бъде повдигната. Второ, имаше съвместно искане от господин Коферати. Аз също смятам, че е възможно да бъде направено, а, да бъде направен този трилог по директивата за дългосрочно участие на акционерите. Искам да чуя какво е вашето становище по, този, по това докладване държава по държава. Защото на последното заседание под холандско председателство стигнахме до заключение, че предложението вече е на масата и че а, ще имаме два напълно различни законодателни акта. Така че мисля, че и това може да бъде приключено. Най-вече защото представителите на Словакия по време на холандското председателство вече участваха много активно и със сигурност това е ситуация, която няма да е проблем. И последното изказвам господин Къстър. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо министър, господин държавен секретар. Искам да задам въпроси в две области. Първо, знам, че през следващото полугодие ще се говори много за различните юридически становища по сета с смесени правомощия ще бъде това споразумение. Според мен става въпрос за споразумение от чисто европейското право, но по политически причини националните парламенти ще могат да вземат думата. Вие какво мислите по този въпрос? Второ, искам да ви питам до каква степен смятате, че тези съдилища по сета са съвместими с Лисабон. Дали не трябва да се допитаме до съда преди да вземем грешно решение в Европейския парламент. Радвам се да чуя това, което казахте за приносимостта. Мисля, че можем да продължим в тази посока. И се надявам също да можем да работим възможно най-бързо и под словашко председателство. След това авторските права Искам да знам какво става в това отношение. Ам... Креативната индустрия възможно е изпъл... хората на изкуството да не бъдат платени заслужено. Трябва да помислим и за техните заплащане. Благодаря. Добре, това са въпросите. Разбира се, още веднъж, тук не сме в Интер, не сме в Комисията по вътрешна търговия. Ако заместник председателя е съгласен да отговори, и госпожо, ако желаете и вие да започнете. Ано, дякуем, дякуем дякуем, дякуем, дякуем Благодаря за въпросите. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси, но все пак трябва да, а, за, да не забравям функцията си, и позицията си тук. Така че ще се опитам да отговоря на въпросите от тази гледна точка. Госпожо Рейнер, разбира, разбирам вашия въпрос. И този проблем, свързан с хората, които подават някаква информация и тяхната защита, комисията все още не е излязла с такова предложение. Смятам, че става въпрос по-скоро за... Това е проблем за министерствата, които отговарят за вътрешните въпроси. Доколкото съветът е засегнат, можем само да работим по предложенията, които сме получили. Така че ако няма предложение от страна на комисията, не можем да направим кой знае колко. Чувствам се доста ограничена в това отношение. Същото въжи и за въпросът на господин но Защото питате за минималното заплащане на работниците. Това също е извън моите компетенции. Смятам, че по-скоро въпрос към министра, който отговаря за социалните въпроси. Същото въжи за разширяването на Шенген. И тук смятам, че можем да отидем отвъд обхвата на тази комисия. И председателското, словашкото председателство вече а, го споменам ние ще започнем една дискусия на министерско ниво, министрите на вътрешните работи, най-вече за включването на България и Румъния в шенгенското пространство. Това са въпросите, които са а, по моите компетенции и очаквам с нетърпение да говоря и по другите въпроси по-късно. мисля, че сега мога да се спра и на директивата за правата на акционерите. Това е позиция на съвета. Смятам, че проблема с докладването от държава по държава трябва да бъде е в един правен документ, говориш за отчетността, и трябва да се постигне компромис между съвета и парламента, така че да приемем директивата за правата на акционерите и да постигнем компромис. Това ще ни помогне да постигнем някакъв напредък. по правата на акционерите, като едновременно с това зачитаме изискванията на парламента за докладване държава по държава. по цифровото съдържание и договорите. Ще се радваме да ускорим дискусията и преговорите по продажбите онлайн, защото считаме, че това е едно общо законодателство, което е свързано тясно с директивата за цифровото съдържание. И ако трябва да сме дори по-точни, смятаме, че ще има и други дискусии през септември, защото резултатите от Рефит ще излязат междувременно. Така че очакваме дискусията да продължи е по тази тема и през септември. И а, за да продължим, ние трябва да знаем позицията на държавите членки. Няма да ги имаме тези позиции преди септември. Смятам, че отговорих на вашите въпроси. Успях ли? и очаквам едно добро сътрудничество по Брюксел 2. Считаме, че Брюксел 2 е приоритет и смятам, че е, начина по който комисията предвижда дискусията е добър. Ще имаме така иначе такава дискусия на техническо експертно ниво. И смятам, че Словакия може да бъде много полезна и да допринесе много към дискусията. Благодаря. Надявам се, че покрих всички въпроси. А сега е, давам думата на господин Сачик. Относно регламента за приносимостта на ниво съвет, заключенията са прияти и виждаме че Европейският парламент трябва да вземе, да вземе позиция. Искаме да приготвим техническите условия за трилога така че да можем да излезем с поразумение по време на нашето председателство. А, това е по първия въпрос. Втория въпрос. Много важна тема, а именно а, относно справедливото заплащане на креативните работници. Това е много важен въпрос. През 2014 проведохме едни обществени консултации по въпроса и а, разглеждахме така авторските права. Трябва да имаме баланс между правата и защитата на а, носителите на тези права, авторски права и едновременно с това потребителите. Трябва също да осигурим добри условия за потребителите когато използват подобни елементи, подобни продукти, защитени от авторски права. Очакваме комуникето да излезе през септември и да а, работим по темата на експертно ниво. Благодаря. Okay. Thank you very much. Благодаря много. Има ли допълнителни въпроси от членовете на комисията? Очевидно не. Така че от името на нашата комисия благодаря на нашите гости, на министър Житнянска и държавен секретар Сечич и ви пожелавам всичко най-добро по време на председателството. Dear colleagues, we are going to... Скъпи колеги, за секунда, ако обичате, предлагам почивка до 16 часа преди обмен на мнения с комисар Тайс. Uh, Скъпи колеги, можем да продължим нашата работа от точка 20, с точка 26. Добре дошла на комисар Марияне Тайсен, която отговаря за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност както проблемите свързани с жълтата карта и процедурата за командироване на трудещи се. Добре дошла сред нас. Имате думата, госпожо председател. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да, обсъдим, да обсъдиме субсидиарният контрол на измененията на директивата за командировани. Първоначалната директива беше прията преди 20 години, междувременно нещата се промениха и разликите в отделните държави шли членки се а, умножиха. А, през а, 80-те години разликите при заплащането бяха 1 към 3, а сега са 1 към 10. Разли... Правилата от 96-та година днес са не уместни и водат до създаване на несправедливи и неравноправни условия и по този начин подкопават вътрешният пазар. Ако, продълж... Ако искаме нашите съграждани да подкрепят завършването на единния пазар не само а, за стоки, но включително и за услуги и свободна мобилност на гражданите, трябва да извършим необходимите промени. 11 държави членки а, изразиха своите, възраж... своите възражения по повод предложението на комисията. Техните възражения бяха най-вече свързани с субсидиарността. Взеха много насериозно тези а, становища и а, а, обсъждам а, проблемите с представители на националните парламенти, а вчера а, се завърнах от Братислава, където присъствах на заседанието на КОЗАК. След влизането в сила на Лисабонският договор се намираме в малко по-особено положение. Знаете, че ролята на националните парламенти е все по-важна. И знаеме, също така, че проблемите свързани с командироването са предимно от национален ресор и правомощия на държавите членки. Същевременно самия факт, че работници са командировани привнася един трансграничен аспект и от тук и проблемите при липсвата на а, общи хармонизирани правила в държавите членки. 96-та година още тога бе, когато бе, прие, бе приета директивата, тези проблеми вече бяха отчетени, включително и през 2014 година при нейното преразглеждане. Считаме, че целта на предложението биха целите на предложението биха могли да бъдат постигнати на равнище Европейски съюз, като на общо европейско равнище, тъй като действията на национално равнище биха могли да доведат до допълнително фрагментиране на пазара. Така че само с национални инициативи е, няма да постигнем целта. Националната компетенция в областта на възнаграждението и, а, и е, промишлените от а, отношения. Някои твърдат, че Нашето предложение е намеса в вътрешните работи на държавите членки. Това не е наше намерение. нямаме никакво намерение да се намесваме в отношенията им с социалните партньори. Това са част от коментарите, които бяха, ни бяха отправени или възраженията, които ни бяха отправени. Включително имаме и коментари от а, типа, че а, това предложение идва прекалено а, рано. Директивата за приложение наистина доведе до положителни резултати, като а, предостави на държавите членки инструментариум за борба с злоупотребите и измамите. Дами и господа, колегията на комисарите ще обсъди процедурата следващията седмица и ще реши дали ще продължи работата по тази директива, ще я прекрати или ще внесе изменения. Повече от 300 заседания бяха проведени с представители на националните парламенти. Ще продължим да работим тясно сътрудничество с тях, защото проблема за справедливата мобилност е от огромно значение за в нашия социален дневен ред. Как да подсигуриме свободно предвижване, достатъчна социална защита. Това са проблеми, които заслужават един истински демократичен дебат, в който трябва да участват и националните парламенти, и социалните партньори, и това и на европейско, и на национално равнище. Дами и господа, убедена съм, че Европа се нуждае от повече мобилност, от повече командирове. За това трябва да продължиме дискусиите относно начините да улесняваме свободното предвижване, като същевременно осигуряваме равноправно третиране и справедливи условия за командированите работници. И Необходимо е и гражданите да участват в цялостната дискусия. Аз лично съм имала много ползотворен обмен с докладчиците, комисиите, които работят по този проблем и вие винаги можете да разчитате на едно плодотворно сътрудничество и дискусия по въпроси от взаимно интерес. Благодаря, госпожо комисар. Ако позволите, депутатите ще ви зададат въпроси сега. Господин Златовски. Добър ден, добър ден, госпожо комисар. Пред мен е отговорът на писмото, което ви изпратих по този въпрос, ако не се лъжа през юни. Вие сте ми отговорили, че отражението на преработката на директивата ще зависи от е, няколко проблема, поради което е трудно да се прецени какви ще бъдат последиците за отделните отрасли в различните държави членки. Този отговор е символичен. Той разкрива в каква атмосфера се работи по проекта. Същото въжи и за това, което казахте току-що. Заявихте, че има бележки от държавите членки. Редица бележки, казахте ви. Заявихте също, че извършвате детайлен анализ на тези бележки. Не казахте обаче дали те ще бъдат приети. Решението за това ще бъде прието след седмица. Това бе и един от въпросите ми. Дали бележките от държавите членки ще бъдат одобрени, кои от тях и в каква посока ще се работи. Имам още въпроси. Защо толкова бързате с въвеждането на промените? Защо не... Защо искате да въведете нови решения преди да е изцяло възприета в националните законодателства директивата за прилагане? Резултатите от нея биха били полезни преди да предприемате по-нататъчни законодателни стъпки, не е ли така? На следващо място искам да попитам е, за мерките, които засягат международния превоз. В уводното в уводното ви изложение не стана ясно какво мислите. И на последно място събирането на информация за проекта. Умишлено ли се отказахте от разискването на отрицателни становища по този проект. Е, ще приемате ли такива? Ще ги разисквате ли? Благодаря ви. Благодаря, господин Буда. Благодаря, господин председател. Признавам, че съм много натъжен. Бих... Господин Потовски, бихте ли изключили микрофона? Господин председател, много съм натъжен, след като изслушах е, комисаря. Имам предвид, е, че съм натъжен от това, което прави комисията като цяло преди не толкова дълго време англичаните гласуваха за излизане от Съюза, като че ли ние не се справяме с анализа на причините довели до този резултат. Основната причина е това, че комисията не отчита потребностите и реалността в държавите членки. Госпожо комисар, Разполагате с бележките на 11 държави членки, които са заявили, че директивата нарушава принципа на субсидиарност, както и принципа на съразмерност. И независимо от това становище, смятате да прокарате проекта. Това не е разумно от процедурна гледна точка. Не смятате ли, че по този начин законодателството ще бъде хармонизирано, даже уеднаквено на ниво Европейски съюз и това ще доведе до нарушение на принципите на вътрешния пазар, защото само държавите членки могат да определят възнаграждението на работниците в зависимост от конкретните условия на своя територия. Можете ли да ми кажете, как ще преодолеете празнотата, пропаста в развитието на държавите членки? Трудовите възнаграждения много се различават. Е, средната заплата в Румъния е 400 евро, а в Германия е 2000. Как ще хармонизирате тези цифри? Настойчиво призовавам вас и всички, които отговарят, да разберат, че не е възможно да съществува единно решение за всички държави членки. За съжаление, директивата не отчита равнището на развитие на държавите членки и на вътрешния пазар. А равнището на развитие е различно. Благодаря, госпожа Морен Шартие. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за това, че идва да говори с нас след заседанието в Братислава. Искам да ви кажа във връзка с тази там, тема, че аз отдавна я следя в качеството си на евродепутат, тъй като Работих и по директивата за изпълнението през 2014 година. Аз не бях от хората, които искаха тази директива от 96-та година да бъде преразглеждана. Но като виждам вашият проект, за мен той е забележително уравновесен. Мисля, че това е нещо, което трябва да има предвид всички. Откъдето и да идваме в цяла Европа днес, движението е правило, движението на гражданите, движението на работниците. Това е един от принципите, върху които се гради нашата Европа. И това, което ми допада във вашия проект, е, че там еднакво се отчитат интересите на работниците, които се движат от изток на запад, така, и на работниците, които се движат в обратна посока, от запад на изток. Ако погледнете статистическите данни за различните движения, е, ще видите, че движението съвсем не е еднопосочно. Ние всички сме длъжни е, да си дадем е, сметка, че е, това, което правим, трябва да бъде от полза за работниците в цяла Европа. Тоест, вашият проект признава принципа на движението, на свободната циркулация на работниците. Аз мисля, че това което правим, трябва да бъде в интерес на всички граждани на Европейския съюз, госпожо комисар, тъй като тази мобилност позволява на хората да се борят с безработицата. Следващото, на което искам да се спра, е, че според мен, ако се умеем заедно да работим открито, уравновесено, така че в нашите нормативни актове да се виждат всички хора, тази директива след нейното коригиране можем да, превърнем, да я превърнем в пиедестала, на който да стъпва социалната Европа. Колегата говори за Брекзит, за излизането на англичаните. Аз ще кажа. Обратно, колкото повече залагаме основата на една социална Европа, толкова повече хората ще реагират човешки, включително тези, които са гласували за излизане от Европейския съюз. Просто нашата работа днес трябва да циментира основите на социална Европа, за да можем да останем всички заедно. И най-сетне искам да добавя, че в тази цел съвместната работа с националните парламенти, господин председател, видях знака, който ми направихте, да работим с националните парламенти е задължително. Може би тук не сме успели изцяло до сега. Има твърде голяма дистанция между нас и националните парламенти. Можете да разчитате на моята конструктивна работа в тази посок. Благодаря, госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Е, госпожо комисар, добре дошли в нашата комисия. Съгласна съм до голяма степен с вас, че решението е по-сериозно изпълнение на нормите на директивата, но нека направя по-обща бележка. Колегите говориха за ролята на националните парламенти. Според мен проблемът е, че голяма част от държавите членки на Европейския съюз, по мои изчисления, 24 от 28 нямат добър парламентарен контрол над собствените си е, парламенти. От тук проистичат е, нашите е, проблеми. Е, когато е, правителствата на държавите членки е, решават да заемат позиция в съвета, парламентите се опитват чрез процедурата на жълтия картон да ги контролират през Брюксел. и според мен в бъдеще ще има все повече жълти картони. Струва ми се, че жълтия картон е, е компенсация, един компенсаторен механизъм за това, че парламентите не могат е, да е, контролират своите правителства. И последното, което ще кажа, че в общи линии позицията в съвета е една. благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря за присъствието. Директивата за командированите работници е много деликатна от политическа гледна точка тема. Не съм много сигурна до каква степен тази жълта карта или жълт картон решава въпроса за субсидиарността. А, мисля, че там перспективите са съвсем различни. В а, моята държава, Швеция, беше обещано, че Европейският съюз няма да накърни модела на пазар на труда. Но заради прилагането на директивата за командированите работници на този етап ние просто нямаме зачитане на субсидиарността. Ние считаме, че социалните партньори трябва да могат да определят условията на пазара на труда у нас. И малките и средни предприятия да могат да се заревновават в един справедлив такъв пазар. Това не е хармонизация. Напълно погрешно ви е понятието. Това си е чиста проба не, нелоялна конкуренция. И смятам, че днес предложението на комисията трябва да промени нещата, държавите членки и парламента да го дискутират, защото състоянието в момента е неустойчиво. Благодаря. Господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожа комисария. И като докладчик по субсидиарността в този текст, комисията Юри, юридическата комисия, аз бях измежду хората, които искаха това изслушване и се радвам, че сте го приели. Госпожо комисар, командированите работници, това е тема, която разискваме още от 96-та година и а, определено формулировката е в криза. Знаете, има големи разлики между нивото на живот и заплащане в различните държави в Европейския съюз, различни социални осигуровки също. И е, съответно, когато искате да организирате една такава крайна мобилност на работещите, това предизвика социален дъмпинг. И ако сега говорим по темата и предвиждаме промяна на директивата, защото, това е защото си дадохме сметка, че този социален дъмпинг стигна неприемливи размери. Ситуацията е много сложна, защото ако разгледаме примера на Франция, през 2015 имаше над 25% повече командировани работници спрямо от 2014. Значи 25% повече само за една година. Стигаме и до политическата криза, която именно тук за това говорим, да тази политическа криза противопоставя държавите от Запада, които са по-скоро за това преразглеждане, които искат това преразглеждане, защото така се надяват да успеят да намалят броя на тези работници и, и държавите от Източна Европа, които а, са поставили жълтата карта, жълтия картон, да, госпожо Моран Шартие, те са износители тези държави на такива командировани работници. Разбира много добре становището и на едните и на другите, но ето това води до тежка политическа криза. Тоест Европейският съюз не е успял да създаде един голям пазар на тези работници и мобилност, а, такава каквато трябва да бъде. Тоест, ние сме изправени пред пълен провал. И ето, сега се вдига жълт картон. Идеята, например, че а, има намеса в а, колективните трудови договори, друг аргумент, а именно, че сме стигнали от минимална работна заплата, която беше много лесна за, за, за разбиране като концепция към а, с равно заплащане при равни условия на работа на едно и също място и така нататък. Това са едни аргументи, които са интересни от техническа гледна точка. Поставя се обаче проблема за субсидиарността и също не смятате ли, че освен тези аргументи има един огромен проблем, свързан с съществуването на европейския проект и Брекзит всъщност само го подчерта. Така ни се показа, че наистина не сме успели да създадем интегрирана Европа. Господин Звивка. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашето присъствие днес тук. Ще ще срещаме се пак след няколко години. Нека да се спра на няколко основни въпроса. Срещаме се в комисията по а, юридически въпроси, а не по социални въпроси и въпроси за заедостта. Така че дебатът за заплащането, за основните точки, това са безсмислени аргументи, защото не, с това се занимаваме. Занимаваме се първо с принципа на субсидиарност – Тоест, реакцията на Европейската комисия на жълтия картон, на процедурата по жълт картон. И е, тук имаме много ясна информация от е, комисаря, че всъщност не знаем нищо. Съжалявам да чуя това. Надявахме се, че днес ще разберем малко повече каква е реакцията на комисията. Тъй като трябва да има реакция, това е ясно. След това трябва да чакаме до следващата седмица. Но там има друг въпрос, който пак попада в компетенциите на нашата комисия. Нека да кажа, че има един много опасен прецедент в предложението на Европейската комисия. В член 2 виждаме нещо, което не би трябвало да е там, а именно а, дефиницията за договор. Има изм... промяна там. Това са задълженията, които се сключват с договор и се управляват, са, се регулират по Рим 1, а това се е, прилага директно към държавите членки. Ако се опитаме да променим тази дефиниция по Рим 1, като едновременно с това разглеждаме командированите работници. Това е напълно неприемливо. И смятам, че комисията трябва да оттегли това си предложение. Ако не го направи, предлагам нашата комисия да се свържи с правната служба на парламента за детайлно становище по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Госпожа Словецка, Благодаря, господин председател. Може би няма да бъда толкова точна, колкото преждеговоривши относно прилагането на закона, но нека да се спра на няколко основни въпроси, които вие повдигнахте, госпожо комисар. Казахте, че командироването по дефиниция си е трансгранично. Тук трябва да добавим европейско, на европейско ниво. Проблемите потвърдени от социалните партньори, ще включват всъщност и един провал за придържане към минималните работни заплати в отделните държави. Това е голям проблем с големи щети. Това се споменава също и в директивата за командировани работници. Въпросът ми е, говорите за солидарност в решенията. Това означава ли същото? и ако означава, трябва ли да имаме свобода при предоставянето на услуги, каква да е цената в този случай и при какви правила. Вие, госпожо комисар, във вашето решение говорите за плащания с, за заплати с допълнителни плащания. Примерно във Франция има 32 такива допълнителни плащания към а, основната заплата. Някои от тях само са задължителни и във Франция, доколкото разбрах, но има и някои, а, които се дават два пъти, защото а, примерно и в държавата, която приема работещия, и в родината на работещия, могат да се отпускат такива двойни плащания. Как да допуснем това? Как да направим това да не се случва? Например, за почивки или пък за здравни осигуровки компенсации за а, а, компенсациите за тях, къде отиват, дали отиват джобовете, джобовете на служителите. Как бихме могли да следим всичко от правна гледна точка? Също казахте, че работодателя трябва да гарантира, че всички КТД-та, колективните трудови договори, а, ще бъдат заети предвид. Знам, че някои от тези КТД-та остават на браншово ниво, на секториално ниво. Други се прилагат само за някои компании, други се прилагат на високо ниво. Въпросът ми е, ако имаме такава комплексна ситуация, до каква степен, по какъв начин ще можем да гарантираме прозрачност на правните аспекти? Просто се тревожа, че решенията, предложени от комисията, могат да доведат до там, че всъщност да имаме само повече проблеми. А как а, да, да не направим така, че пък да се прекрати или да се ограничи тотално а, командироването, така че то да, да умре, да загине? понякога компаниите се опитват да се базират на директивата от 2014 година, но пък се налага да плащат всякакви обещетения от 1000 евро. Така че и те нямат кой знае какъв избор. И в заключение ще се радвам да има преразглеждане на директивата, но само ако се базирате на фактите, на данните, на настоящите слабости на системата за командироване, а не на това дали нещо е честно, справедливо или несправедливо. Благодаря. И сега, преди да дам думата на следващият изказващ се, нека да напомня. Ние сме в комисия по а, правни въпроси и работим по въпроса за субсидиарността. Ако имате други, обърнете се към други комисии. Това е заседание, на което работим по въпросите на субсидиарността в тази директива. Госпожа Рейнер. Благодаря, господин председател. Ще спазвам правилата. Тук говорим за субсидиарността, основно за нея, не само за нея обаче. Ясно е, че трябва да вземем предвид резервите, представени от голям брой държави членки, които а, приемат много на сериозно субсидиарността. Но не става въпрос само за а, това, че са мълцинство. Дори да бяха мнозинство, щяха ли да отпаднат тези резерви, ако имаме такива малко изкуствени аргументи? Говорим за командироването и за хора, които идват от една държава и работят в друга. Тези хора и темата като цяло е, е темата, в която е важно да предприемем и да направим европейски правила знаем много добре какви са аргументите на отделните държави, вземаме ги на сериозно, но не смятам, че има друга по-трансгранична тема от тази. Няма други теми, които да показват повече от тази, как се опитваме да защитим работещите в друга държава. Както каза господин Буда, в Германия минималната заплата е от 2000 евро примерно, в Румъния 400 евро. И целта на тази директива е да имаме а, еднакво заплащане за еднакво свършена работа в а, едно, на едно и също място. Тоест, не да имаме а, приравняване към дъното, а към върха. Господин Къстер сега. Благодаря. Напълно съм съгласен с госпожа Тайсън, когато казва, че пазара има нужда от правила. Командированите работници, и то, това е един трансграничен въпрос, имаме нужда от европейска процедура и е необходимо, когато говорим за вътрешен пазар, да си зададем въпроса каква е връзката, която ще се прави с вътрешните правила. Именно за това мога само да споделя моя опит от Германия в Рейн-Вестфалия. Там имаме един закон възоснова на директивата за командировани работници и се говори за социалните придобивки и се казва, че гражданите е, трябва да имат добра представа за, Европа и че Европа да са убедени, че Европа наистина дава добавена стойност. А не да свеждаме Европейския съюз само до един вътрешен пазар. Благодаря, госпожа Ниблер. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, благодаря ви за присъствието. Извинявайте, че закъснях, бях в друга комисия. Искам да се спра само на въпросите, които засягат компетенциите на нашата комисия. Подкрепям колегата Зевка, който говори за субсидиарността. И може би ще е добре да ми кажете какво мислите да правите от тук нататък? Дали ще запазите предложението или мислите по-скоро да го промените? Обедени ли сте, че може би трябва да оттеглите това, споразуме, е, това предложение? Подкрепям още веднъж, както казах господин Севка, защото е, ако субсидиарността наистина не се разглежда по един същи начин навсякъде, може би ще трябва да накараме правната служба да се занимае с този въпрос. Имаме становище и ще трябва да имаме становище по този въпрос. Относно оценките на въздействието, има държави, които вече показаха жълт картон. И казват, че оценката на въздействието не дава достатъчно информация Особено, що се отнася до малките и средни предприятия. Можете ли да кажете нещо по-конкретно в това отношение? Госпожа Слабаева, благодаря, господин председател. Първо, благодаря за това изслушване. Радвам се, че ние тук взимаме темата много насериозно. сериозно и да, и има и правна гледна точка, и социална гледна точка. Не бива да ги смесваме. В комисията по заедостта може да се разисква тази, този аспект, а пък с госпожа Словецка и с представителите на националните парламенти успяхме да обясним тази тема. Там има повече разисквания. Нека да напомня, какво, че не съм очарована от предложението за преразглеждане на директивата. Комисаря много добре знае това. Говорим за субсидиарност. Но има един друг важен принцип, който е важен за европейския процес на взимане на решение, именно пропорционалността. Така че въпросът ми към комисаря е това предложение пропорционално ли е на целите, които търси да постигне? защото смятам, че това е друга важна точка, по която трябва да говорим в тази комисия. И втория ми въпрос е по-политически. Няма да влизам нито в компетенциите на комисията по заедостта, нито в юридическите такива, но нещо, което е важно за всички нас. Госпожо комисар, нека да ви попитам, ако вие и колегиума ще приемете този сигнал от националните парламенти сериозно. А, какво ще правите? Политически сериозно ли ще го приемете? Смятам, че това е много важен сигнал и какви ще са реакциите. Благодаря. Госпожа Грипа. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, че сте сред нас днес през 96-та година, година в която бе приета първата директива за командираване на трудещи се, в Европейската общност членуваха 15 държави членки. Не сме 28, все още 28. заплатите през 96-та година бяха в съотношение 1 към 3, а в момента възнаграждението е в процент пропорция 1 към 12. Така че също, същевременно се опитваме да подсигурим едно добро организиране на единния пазар и една мобилност, която да отговаря и на мащабите и на економическите необходимост. Така че приех с така ентусиазъм желанието за промяна на директивата, аз приветствам прагматичният подход и желанието да отразиме сегашната действителност. Аз лично не съм юрист и същевременно уважавам ролята, която играят националните парламенти. Е, трябва да изслушаме с е, внимателно възраженията на националните парламенти, нещо, което не винаги сме правили, но същевременно смятам, че когато става дума за очертаване на правилата за мобилност на европейските граждани, Европейският съюз има пълни правомощия за организиране на мобилността на територията на Съюза. Това беше последният въпрос, казва председателят. Моля госпожа комисар да отговори на тези въпроси, като наблегне на унези, свързани с субсидиарността. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите и за мненията. Аз сях няколко така набързо бележки, си водих бележки. Ще се опитам да отговоря по, по-специално на въпроса, на, свързан с субсидиарността. Един от първите въпроси, които ми, бях, ми беше зададен е а, има ли а, съпо, съпоставимост и тази директива отговаряли на разпо, разпоредбите на а, директивата, която ще приемеме след едва месеца. Стигнахме до заключение, след като прегледахме проблемите, че е необходимо да се, да се внесат изменения в директивата, за да могат държавите членки да бъдат въоръжени с инструментариум за борба срещу измамите в рамките на директивата за прилагане. По въпроса за субсидиарността и възнаграждението, Обедена съм, че нашето предложение не противоречи на принципа за субсидиарност, както споменах в уводните си слова. В а, различните писма на държавите членки бе посочен загрижеността им за проистичаш от принципа за жълтия картон или жълтата карта, но а, Както казах още в самото начало, тук не става дума за хармонизиране на възнаграждението в държавите членки. Възнаграждението е, е от е право, от правомощие на държавите членки. Това е записано и в договора. Това зависи от е, техните е, взаимоотношения с социалните партньори, така че. А, е, прав... правилата за възнаграждение са от правомощия на държавите членки, но задължителните правила за а, местно а, работещите в държавите членки тези правила въжат също и в еднаква степен за командированите е, трудещи се. В е, старата директива се говореше за е, минималното възнаграждение. Виждате, че тук вече не става дума за това. А тук се настоява на а, е, задъл, задъл, задължителните за а, местните трудещи се правила, които въжат в същата степен за командированите трудещи се. Благодаря на госпожа Моран Шартия. Исках да и, да и благодаря, но тя си тръгна, но моля ви, предайте и моите благодарности за а, така много точните а, е, забележки и мога да уверя, че ще продължиме да работим в тясно сътрудничество с националните парламенти. включително и по места, когато биваме поканени от националните парламенти, ние непременно ги посещаваме, за да уточним някои недоуточнени становища. Няма да коментирам текущата в момента работа на министрите в тази област, колкото до госпожа Хъцкок, която ни припомни правилата на субсидиарността. Тук на наш, нашата цел е да създадем равноправни условия, както за а, бизнеса, така и за самите е, трудещи се. Целите са същите, как, като тези, които си бяхме поставили през 96-та година. Ние просто а, ги приспособяваме към съвременните условия господин Леброто, свободата за предоставяне на услуги е една от основните свободи, залегнали в договора. И целта е да можем да подсигурим условията за упражняване на тази свобода в рамките на единния вътрешен пазар. Важно е също така да припомниме, че единия, в, в, на единния пазар не царува закона на джунглата. Пазара се управлява от правила. Има правила за свободното движение на стоки, хора и услуги. И работиме точно за усъвършенстване на тези правила. Според нас правилата трябва да бъдат ясни, справедливи и да бъдат точно и стриктно прилагани. Господин Жвевска попита как сме реагирали на забележките на националните е, парламенти, както вече споменах, ние ще отговорим на всеки национален парламент. Ще отговорим на всички въпроси, които са повдигнати в техните писма. А колкото до субсидиарността, ще обясниме съдържанието на предложението си в светлината на субсидиарността. Така че ще реагираме също така и на забележките свързани с инструмента за мониторинг на на субсидиарността. Ние направихме подробен анализ на а, забележките на националните парламенти и този анализ доказа, че се придържаме към принципите на субсидиарността. Както казах, 11 парламент, национални парламента реагираха, като посочиха също така и други причини за недоволство от предложението, причини, които са свързани с същество на предложението. Някои смятат, че не трябва да се е, задвижва механизма на жълтата карта. Някои смятат, че отиваме прекалено далече, а други, че сме недостатъчно амбициозно, амбициозни. Но ние а, е, искаме нашето предложение да е балансирано, дебата е, продължава да бъде отворен няма да е лесно да постигнем съгласие, но трябва да се изслушваме едни и други, докато успеем да постигнем някакво споразумение, някакъв компромис, консенсус в съвета и да постигнем и съгласието на парламента. Така че сега ще работим по-скоро по, -скоро по компонентите за субсидиарност и ако решиме да продължиме, дебата ще продължи в рамките на европейските институции и ще продължим и контактите си с националните парламенти. ще предложа на колегията това, което предложих и през март. Защото проблемите са сериозни наистина. Жан-Клод клир. Още от самото начало и Жан-Клод и Жан-Клод Юнкер каза, че ще бъдем скромни по проблемите, които не са от огромно значение, но ще бъдем много амбициозни, що се отнася до важните проблеми и че ще се придържаме стрикно към принципите на субсидиарност. И още нещо. В много от вашите изказвания прозвучаха, прозвуча загриженост за защитата на трудещите се, защитата на, про, на за, защита и протекционизъм не е едно и също. Когато става дума за защита, аз винаги ще бъда ам, защитник на а, това право, но протекционизма не е на дневен ред. Благодаря на госпожа Регнер и господин Костър за техните забележки. Благодаря и на госпожа Ниблер в оценката на въздействието. Да, включили сме малките и средни предприятия. Приканвам ве да е, я прочетете. Знаете, че малките и средни предприятия са най-крупният работодател. И оценката на въздействието е извършена, за да можем да оценим и последиците за малките и средни предприятия. А колкото до принципите на субсидиарност, разбира се, че правните служби могат да а, с, така навлезат в темата и да видят а, какви са проблемите. Ние също се обърнахме към правната служба и която установи, че най-тощо предложение съответства изцяло на принципите на субсидиарност. Мисля, че, че отговорих на повечето въпроси, свързани с субсидиарността. Надявам се, че так съм дала допълнителни обяснения, които да осветлят някакси както нашите цели, така и нашият подход. Бих желал да благодаря от името на цялата комисия на комисаря за нейното посещение и за отговорите на многобройните въпроси. Сигурен съм, че ще се срещнем скоро в бъдеще. Може би не по това досие, а по друго, но много ви благодаря, че бяхте тук. Уважаеми колеги, нека продължим работа. Благодаря ви. Продължаваме с точка 11 вследствие на, резу... на искане на господин Звявка обмен на мнение във връзка с производството по несъстоятелност и специалистите, ангажирани в това производство. Госпожа Бержерон, можете ли да продължите дискусията си някъде друга, да е не тук в залата? Господин Звиевка има думата. Бардо дзинкуя, пане преводни. Благодаря ви, господин председател. Наистина съжалявам, за това, че бях принуден да направя такова искане, но пък се радвам, че решихте да се вслушате в него. Припомням, че в самото начало на мандата успяхме да приключим работите си с съвета и преговорите си с съвета по регламента за производството по несъстоятелност. В общи линии всичко от сега нататък ще е последица от приемането на този акт. А това, което става, става в държавите членки. Е, промените са изцяло технически и не трябва да се дискутират въобще. Междувременно в Полша, полският парламент прие един нов акт, който урежда материята на несъстоятелността на ниво национално законодателство. Този акт урежда и правното положение на лицата, които участват в преструктурирането на дружества, изпаднали в неплатежоспособност. Такъв тип производства по несъстоятелността, както и служителите, които имат отношение към тях – трябва да бъдат отразени съответните приложения към регламента. Говоря за две приложения. Първият, първото приложение е А. Приложение А с списъка на производствата по несъстоятелност. А второто приложение е приложение Б, където са обозначени специалистите, участващи в производството по несъстоятелността. Е, промените в законодателството на Полша са съгласувани с Европейската комисия и тя ги е одобрила. Съобразно съществуващите процедури обаче, Внасянето на тези технически изменения трябва да бъде резултат на съвместен акт, прият от съвета и от парламента. Както казах, измененията са с изцяло технически характер, поради което ви предлагам да направим следното и в следващия, следния график. На 5 септември, първото ни заседание след лятната вакансия, ще ви представим проект на доклад и ще организираме обмен на виждания, също с технически е, характер. Е, срокът за внасяне на изменения ще е много кратък. Би трябвало да приключим цялата процедура през есента, за да бъдем готови с отразяването на тези изменения в Полша, преди регламентът да влезе в сила. В противен случай ще се наложи да се мине по много по-дълга процедура на неговото формално изменяване. Благодаря. Има ли въпроси? Не виждам искания за думата. Благодаря на господин Цвиевка за този едностранен обмен на виждания. Продължаваме с точка 10. Отчет пред нашата комисия във връзка с тълкуването и изпълнението на междуинституционното споразумение за по-добро нормотворчество. Тук аз съм съдокладчик заедно с Ричард Корбет от Комисията по конституционни въпроси. Ще направя пред вас кратък отчет за двете заседания – проведени от работната група за тълкуването и изпълнението на това споразумение. На 7 юни работната група разисква три основни въпроса, а именно евентуалните изменения е, в правилника за дейността на парламента, второ програмиране и трето проверка на правните основания. Тези въпроси бяха разисквани в присъствието на господин Бузек и на господин Виланд. Господин Виланд е председател на работната група на комисията АВКО за реформата на правилника за дейността на парламента. Работната група изслуша господин Бузек, който направи изложение за основните предизвикателства, проистичащи от междуинституционното споразумение в областта на програмирането. Господин Бузек посочи, че комисиите на парламента са най-компетентни да провеждат диалог с комисията с оглед създаване и осъществяване на наблюдение върху ежегодната работна програма и че ускоряването на законодателните процедури не следва да довежда до налагането на някакъв график в работата на парламента. Що се отнася до проверката на правното основание, аз заявих ясно, че каквито и вътрешни условия да бъдат изработени за прилагането на тази част на споразумението, съществуващата отговорност и компетентност на Комисията по правни въпроси не следва да бъде поставена под съмнение. Господин Корбет изрази съгласие, че това е, ще намери отражение в предложените от него изменения на правилника за дейността. Той също изясни, че когато води разисквания с другите институции, председателят на парламента може да делегира тази задача на председателя на Комисията по правни въпроси, защото именно тази комисия носи отговорност за извършване на проверка на правните основания. Е, следващото заседание беше на 4 юли. И е, тогава работната група не само проведе третото си заседание, а и извърши обмен на виждания Селмър Брок, председател на комисията по външни работи, и Бен Ланге, председател на комисията по международна търговия, за по-добри практически условия за сътрудничество и обмен на информация във връзка с преговорите и изключванията на международни споразумения по параграф 4 от новото междуинституционно споразумение. Господин Ланге, uh, господин Ланге поясни, че преговорите трябва да бъдат провеждани от преговарящите във връзка с комисиите Либе, Тран, Пеш, Енви, Авко и Юри, както и във връзка с председателския съвет, съвета на председателите на комисиите като отчет за извършената дейност се дава именно пред председателския съвет. Първата среща с посочените комисии бе проведена на 22 юни и аз участвах в нея. Господин Ланге накратко изброи най-общите и често срещани проблеми и затруднения от комисиите. Например, получаването на своевременна информация, достъп до документите, ненужни грифове на секретност върху документите и необходимостта да се извърши допитване до Европейския парламент, когато се внася промяна в правното основание. Господин Ланге спомена и неодавнашното съдебно решение за Танзания, което е благоприятно за парламента в смисъл, че утвърждава неговите права на информация – Господин Ланге заяви, че се надява на възможността да бъде постигнато съгласие по този въпрос при словашкото председателство. Господин Брок заяви, че ще има заседания с комисиите преди и след всеки кръг на преговори и че председателите на конкретните комисии могат да бъдат канени да се присъединят към екипа на преговарящите, ако има конкретни въпроси, които пряко засягат ръководената от тях комисия. Господин Брок също така е, заяви, че е, трябва да се разчита на помощта по правни въпроси от страна на Юрий Явко и на ресорно съдействие от другите компетентни комисии. Работната група дискутира съдебната практика на Съда на Европейския съюз, проблемът е, с необходимостта от използване на защитени читални, работата на омбудсмана по споразумението с САЩ и определението на понятието необходимост да се знае беше поставен и въпросът за смесените споразумения. Проблемът за това дали споразумението е със смесен характер или не, се урежда в първичното право, поради което господин Брок е на мнение, че този въпрос не подлежи на договаряне и не трябва да се включва в дневния ред на преговорите. Аз обаче посочих, че прозрачността може да има и своята отрицателна страна, от нея да проистекат някакви странични непредвидени вреди, а именно да се очертае какви са лимитите, до които могат да стигат нашите екипи по време на преговори. Не зная, може би някой друг е, колега желая да ме допълни, евентуално госпожа Хаутала. Да, благодаря. Е, вие описахте много интересни дискусии. Е, бих добавила, че това, което бе създадено като право на парламента да осъществява достъп до документите в контекста на преговори по международни споразумения, никога не е било предвиждано. Читалните за достъп до чувствителни или деликатни документи в областта на външната политика и сигурността бившия трети стълб на времето, когато тази материя не беше уредена от Лисабонския договор, е нещо ново. Ние имаме право да казваме да или не на международните споразумения, сключвани от Съюза и това означава, че парламента трябва да получава цялата информация, която му е необходима, при това своевременно. Аз бих желала да отдам дължимото на господин Бернт Ланге за неговите усилия, защото той направи много за достъпа на парламента до документи. Направи това, което беше възможно. Комисарят Малмстръм също е, положи голямо старание. Е, сега опираме в е, онзи предел, който е поставила администрацията на Съединените щати, защото те също имат някакви изисквания за нашия достъп до документи и това е един много интересен аспект на преговорите връзка с международни споразумения. Председателят благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Можем да приключим работа по тази точка и да преминем към точка 29 обмен на мнения във връзка с договорите за а, дистанционна продажба на стоки, включително в интернет. Госпожа Хаутала е докладчик. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Изключително интересно е това законодателно досие, за това ви моля да изтърпите обясненията ми. На 9 декември комисията обнародва два нормативни проекта за цифровия единен пазар. Първият проект за доставката на цифрово съдържание, а другият, който е предмет на вниманието ни сега, за дистанционната продажба в интернет на телесни вещи, като например домакински уреди, обувки, дори леки автомобили, каквото ви дойде на ум. Двата проекта са много тясно свързани. Сърцевината на дебата между авторите на проекта, докладчика и докладчиците в Сянка е именно взаимодействието между тези два проекта. И именно за това запитах министъра, представляващ словашкото председателство, дали председателството е готово да ускори до някъде в съвета дискусиите. Um, дискусиите имам предвид по проекта за телесните вещи и дистанционната им продажба в интернета. Работата за цифровото съдържание е много по-напреднала и е, там не се налага ускоряване. Господин е, Фос е докладчик е, по другия проект, е, съгласно член 55, тук в Комисията по правни въпроси и той много добре знае за какво говоря. Сътрудничеството до сега наистина е на много високо равнище. Имам предвид сътрудничеството с колегите е, от Комисията по правни въпроси и от Комисията ИМКО. Следователно стои въпросът е, как да гарантираме висока степен на защита за потребителите в цифровата ера. Комисията предлага да се подходи с разделна уредба към телесните вещи и към цифровото съдържание. Когато нещата са упростени, това разделение би имало смисъл. Обаче в цифровата ера всичко не е толкова просто. Даже е, сложността е в това, че не винаги е възможно да се проведе ясно разграничение между различните нормативни уредби, когато един най-съща вещ съдържа различни елементи. Е, значи, представете си един мобилен телефон. Той е телесна вещ, обаче съдържа софтуер, който трябва да бъде редовно актуализиран. А, също така един а, хладилник. Не знам дали някой от вас притежава от тези така наречени интелигентни хладилници. А, той уж замразява, уж изтодява, обаче ако се развали софтуера, това става невъзможно. Ние се движим към тъй наречен, към бъдеще, в което ще преобладава интернет на вещите, киберсистеми, роботика – Тоест, това се опитваме да направим сега с колегите, които отговарят за двата проекта Фюри и Финко. Опитваме се да изчистим приложното поле на всеки от проектите, да приведем всеки от режимите в максимално съответствие с другия, така че потребителите да не се объркват и да гарантираме правна сигурност. Това изискване за правна сигурност е фундаментално. Също така много важно е да не занижаваме вече достигнатото ниво на защита на потребителите, в която и да е държава членка на Европейския съюз. То трябва да остане високо ниво на защита. Можете да си представяте е, какво ще стане, как се казваше това предложение. Европейското продажбено право. Да, е, тук проблемите е, постъпиха, настъпиха, защото някои държави членки искаха чрез хармонизация да занижат стандартите за потребителска защита. Е, искаме да чуем уверение от комисията, че няма да се стигне до това. Значи, вече имаме много солиден корпус от право на Европейския съюз за продажбите и за защитата на потребителите и това е Аки Комюнотер. Политическият контекст, правният контекст, в който се разполагат тези проекти, е много наситен. Сигурно си спомняте как с предишни проекти е, я докарахме точно до никъде. Това въжеше за проекта за европейско продажбено право сега, обаче имаме други проекти от комисията, засягащи проблеми, които до сега не са били уреждани от европейското облигационно право цифрово съдържание, полуцифровизирани стоки и защита на личните данни при тези условия. Защитата на личните данни за сега се урежда от общите актове за защита на личните данни на Европейския съюз. А, докато в сегашните условия понякога потребителите имат достъп до услуги, за които не плащат с пари, но за сметка на това срещу услугата предоставят свои лични данни. Няма гаранционен срок понякога, като потребителят се ползва от по-дълги срокове за защита на правата си. В някои държави членки по-дълъг от две години, но не, например, в моята страна Финландия и не в Холандия. Потребителите, когато има по-дълъг гаранционен срок, е, очакват е, самия продукт да работи по-дълго време и не трябва те да бъдат разочаровани. Това ме накара да си мисля, че е, трябва по-внимателно да обмислим как в законовата гаранция да се отчете по-добре очакваният срок на годност на продуктите. Това трябва да се обмисли в светлината на новата директива за екопроектите, екодизайните. Има една нова идея. Гаранцията за годността на продуктите да бъде неразделна част от договора. Това е въпрос, който има връзка и с темата за кръговата економика – с темата за устойчивото потребление и до голяма степен с темата за опазването на околната среда. Е, колеги, искам съвсем накратко сега да ви кажа какъв е графикът, е, който сме планирали за своята работа. Ние работим в много тясна връзка с колегите, които отговарят за проекта за цифровото съдържание и сме уеднаквили до някъде графиците си с тях. Искам да представя проект на доклад за становище през септември. 26 октомври ще е срокът за внасене на изменения. От 28 до 29 ноември ще разискваме измененията, а вотът върху проекта на становище в комисията Юри ще бъде през януари 2017 година, а след това ще планираме и заседание пленарно за разискване на моя доклад. Много любопитна съм да чуя вашите становища и очаквам ползотворно сътрудничество с господин Фос, който е докладчик съобразно член 55 от правилника за дейността на парламента по проекта за цифровото съдържание. Благодаря, госпожа Легри. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика госпожа Халтала за презентацията. Съвсем накратко, господин председател, общата ни амбиция е да а, имаме е едно пространство, което да е сигурно и защитено както за предприятията, така и за потребителите. Така че всички да се възползваме пълно от цифровизацията и търговията по интернет. В двата проекта до текста госпожа Хаутала много добре представи, че всъщност има две предложения – които до някъде си взаимодействат. Приветствам напредъка, свързан с ползите за потребителите. И такъв е и случая за доказателствата. Това е много интересен текст. Наистина, един от залозите е как да, а, да задълбочим. Едно от предизвикателствата е как да задълбочим този текст и как да го упростим, за да бъде той по-лесно предложим за целия вътрешен пазар, като едновременно с това се хармонизира този, те, този пазар и е, едновременно с това да се осигури достатъчна сигурност за потребителите. Ето това е с което ще трябва да се сблъскаме и да работим по него. Също на докладчите на ИМКО и на Юри по директивата за цифровизацията. всички тези елементи вървят в една посока. Тези, които работят по текстовете, трябва да имат възможно най-съгласуван подход и ще се опитаме да обединим различните рамки, и в заключение, може да имам, трябва да разчистим, да изчистим разясненията, объркванията, извинявайте, и да видим кои са приложните полета на двете предложения, да видим кои са сходните моменти и да няма объркване. Така че графика е доста натоварен и ще е добре да можем да видим как ще редактираме, как ще променяме текста и какви ще са измененията. Благодаря. Господин Джамбаски. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Халтала, радвам се, че, има възможност, че имам възможността да споделя мненията си по това толкова важно досие. Тъй като предложението е насочено към хармонизиране на договорното право за онлайн и други продажби на стоки трябва да подчертая необходимостта и нуждата от провеждане на задълбочен анализ на материята. В тази връзка бих искал да се възползвам от тази възможност и да отпратя предупреждение от опасността от прибързани действия. Както вероятно всички колеги са наясно, оценката на програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, РЕФИТ, все още не е приключила, тъй като резултатите се очакват едва през есента на 2016 година. Бих искал да напомня, че всяко решение, което ще бъде направено по отношение на предложението в сферата на подобряване на единния пазар, трябва да изчака резултатите от този анализ. Той има още по-широк обхват, който включва и директивата относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции и ефективно би било заменено с предложението относно сделките. Едновременно действие по същата тема ще предизвика само объркване и дебати, които няма да доведат до съществен резултат. Освен това, когато става въпрос за опциите, очертани по отношение на обхвата на цифровото съдържание и онлайн продажбата на стоки, които бяха представени в дискутирания документ, бих искал да подчертая моята и на моята група европейски консерватори и реформисти силна подкрепа за подхода за, подравняване на средствата, за изравняване на средствата за защита. Не само защото много от предвидените правила и дефиниции ще се допълват, дори да не са еднакво приложими за двете в много отношения, но и защото това би било най-опростеният вариант за потребителя. Следвайки този подход, това би означало, че потребителят трябва да бъде взет под внимание във всяко време и че подходът и използваното определение трябва да бъдат лесни за разбиране, така че потребителят да има пълен контрол по отношение на своите права и в двете области. Благодаря ви за вниманието. Е, Господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Целите на този текст са похвални, а именно да има такива а, трансгранични онлайн договори. Но когато разглеждаме а, директивата, оставаме с доста съмнения. И аз лично а, тук говори от името на Френския сенат. Има а, един член, който е шокиращ в директивата, а именно трети член, който говори за хармонизацията. Има един пасаж, който забранява на държавите да въвеждат в своите, своето законодателство разпоредби, разграничаващи се рязко от директивата, дори ако са по-гъвкави. Това си е същински шок изчетох а, а, работата на а, Френския Сенат. Там се казва, че ако се запази този член 3 в настоящия вид, гаранциите, които се дават от гражданския кодекс в Франция, ще бъдат просто заличени. Тоест, да, добре да защитаваме потребителите, но нека да видим а, дали наистина ги защитаваме или просто не намаляваме защитата, която вече съществува в този член, в националните законодателства. Благодаря. Хер Фос. Господин Фос. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Да, до сега работихме в един много добър дух на сътрудничество и а, наистина работим да, по такива цифрови а, вещи, цифрови а, а, споки и физически. А, разликата обаче става все по-трудно забележима. Въвеждаме разлики които уж трябва да са дефинирани. Търсим а, решения, за да може тази разлика да съществува. И а, искаме да имаме общ подход, който да а, обедини свързаните теми. Цифровизацията засяга и регламента за защита на данните и правата на потребителите, както и други теми. Всички тези теми трябва да намерим сближаване в предложенията. Това е важно както и за гражданите, така и за предприятията и ще бъде добре да имаме някакво терен разбирателство. Тъй като Говорим и за цифровото съдържание онлайн. Мисля, че ще е добре да имаме широка хармонизация, дори пълна. И светът е все по-тясно свързан. Ще бъде добре да има общи решения, за да не позволяваме да има такива пропасти в а, а, различните законодателства. Има също така разлики между физическото и цифровото. Смятам като цяло, че сме на правилен път и че ще можем да постигнем хармонизация. Нещо, което е много важно И наистина трябва да имаме конкретни елементи за продажбите онлайн, също за цифровите стоки, за физическите такива. Определено сме на прав път. Благодаря на докладчика за духа на работа. Господин Радев. Благодаря, председател. Уважаеми колеги, <clears throat> много европейски граждани не купуват стоки онлайн, тъй като не са сигурни в защитата и упражняването на договорните им права. Често гражданите не познават своите права и това ги прави предпазливи към трансграничното онлайн пазаруване. Една от пречките пред единния цифров пазар е свързана с облигационното право при недоставяне на стоки, при повредени стоки и съответно възможности за рекламация или правна защита. Важно е новата законодателна рамка да отговаря на бъдещите предизвикателства на този динамичен сектор. Истинският е единен пазар се нуждае от единна регулация за всички дистанционни трансгранични продажби, независимо дали те са онлайн или офлайн. Разликата в регламентацията на онлайн и офлайн продажби би довела само до още по-голяма фрагментираност на законодателството. Това повдига и въпроси за ефикасността на предложението и риска да осложни, вместо да опрости сегашната ситуация. С новите правила ще разполагаме и с общи разпоредби за закрила на потребителите. Ние трябва да улесним потребителите и те да имат достъп до повече продукти и на по-низки цени, но същевременно да имат високо ниво на защита на техните права. Облигационните отношения трябва да имат баланс – да има защита, но и да не се създават ненужни задължения и тежести за бизнеса. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Халтала. Oh, the Commission wishes, wishes to take the floor? curious about what the Commission thinks. And may I, may I ask particularly, not Нека нека да кажа, че търсим интелигентни решения за договорите и особено когато ще трябва да отговорим на очакванията на а, потребителите. Комисията благодаря, господин председател, че давате думата на комисията. Ще взема отношение към три въпроса, които бяха поставени от неколци на депутати. Най-напред по един въпрос, който постави специално госпожа Хаутала за срока на годността. Ние току-що приехме план за действие за кръговата економика. Искаме да постигнем по-трайни продукти. Въпросът е как? бихме казали, че законодателство за конкретни продукти е може би най-добрият път, а не е, облигационно законодателство. И ще ви кажа е, защо смятаме така. Вземам като пример прахосмокачките. Е, за една прахосмокачка имаме е, директива за екодизайна. Значи една прахосмокачка трябва да може да се използва 5000 часа. Ако създадете срок по облигационното право, и тук говорим за законодателство от типа едно гише, то се отнася за огромен брой продукти. Ако желаете продуктите да са наистина трайни, критерият е не толкова време, а честотата и интензивността на употребата. Тоест, възможно е прахосмокачката да я притежавате две години. Ако я използвате рядко, тя ще работи след две годишния срок. Обаче, ако прекалено интензивно я използвате, е, тогава тя ще се съсипе на първата година. Казвам следното. Комисията е избрала да е, се стреми към по-голяма годност. За това трябва да правим законодателство за различните продукти съобразно интензивността и е, е, честотата на употреба на тези продукти, докато облигационното право има много по-хоризонтален общ подход. Втори въпрос, който накратко бе засегнат от неколци на депутати, този за пълната хармонизация. Комисията е предложила пълна хармонизация, защото само по този начин ще постигнем поставените две цели. Първата – продавачите, особено малките и средните предприятия, да имат единни правила – съобразно които да продават продуктите си в целия Европейски съюз, на целия вътрешен пазар. А ако хармонизацията е минимална. Или пълна хармонизация бъде съчетана с елементи на минимална хармонизация, тогава е, продавачите трябва винаги да проверяват в другите държави членки какво е законодателството там, където се предвижда минимална хармонизация. Това означава нараснали разходи, непостигната цел. Втората цел е постигане на високо ниво на доверие на потребителите, така че те да вярват, че могат да купят от чужбина. Проблемът е е не точно къде да се сложи летвата, а потребителят да знае, че нивото на защита навсякъде е едно. Така че те с доверие да могат да идат в чужбина, да знаят, че и там нивото на защита е същото както у дома и да купят с доверие. Значи, пълната хармонизация е за предпочитане, ако искаме да постигнем двете цели. Минималната хармонизация или съчетание между пълна и минимална хармонизация няма да ни доведат до тези цели. И е, последният въпрос, също поставен от неколци на депутати, е как да е, съчетаем двата проекта. Съгласни сме, че между тях трябва да има съответствие. Е, направили сме предложение. Не казваме, че то е идеално. Разбира се, законодателят може да го промени, но трябва да има разграничения между проектите с двояка цел. Първо, подходът ни трябва да удържи на всякакво развитие в бъдещето. И второ, има е, необходимост от чисто практическо разграничение между двата. Има няколко подхода, ще спомена един къде се намира дефектът. Представете си, купите перална машина, задействате копчето за старт и тя не работи. Къде е дефектът? В хардуера или в софтуера? В механичните части или в програмирането? Потребителят не знае. Няма и как да знае. Ако направим разлика в законодателството в зависимост от е, това къде е дефекта, това и изисква от потребителя да знае къде е дефектът. Това е прекалено голямо изискване към него. И няма и да купува перални в резултат на такива изисквания потребителят. За това би трябвало да проявяваме предпазливост. А когато а, на пръв поглед едно разграничение ни се струва прекалено елементарно, то може скрито да притежава голяма сложност. Вторият елемент е законодателството ни да е годно сходно за развитието на техниката към настоящия момент, но и за развитието и след 10-15 години. Броят на свързаните с интернет вещи ще расте експоненциално на развитието на самия интернет. За това ни е необходимо решение, което да е годно да регулира отношенията сега и в бъдеще. Но ние разчитаме на е, мъдростта на законодателя, който ще ни помогне да намерим именно такова решение. Благодаря. Може би да приключи, но може би госпожа Халтала преца. Тук е, господин Чамбаски повдигна въпроса за Рифит. Комисията и словашкото председателство са поели ангажимента да приключат нещата, така че наистина ще можем да, да работим в сътрудничество. Предвижда се също и едно изследване на връзките между двете предложения. Но аз не, спомена, не споменах също така наречената планирана политика на прекратяване на действия. Но разбира се, ще продължим да обсъдим нещата и по-нататък. Благодаря ви. Uh, with the kind permission of Mrs. Um, Regner, could Госпожо Регнер, може ли първо да разгледаме точка 31 преди това, но, а не, защото госпожа Халта трябва да ни напусне, но и вие разбирам. В такъв случай обсъждаме точка 300. Обмен на мнение относно оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове госпожа Регнер. Има думата. Благодаря, господин председател. Наистина много съжалявам, но разполагам с малко време, така че ще се опитам да говоря по-бързо. Имаме предложение от комисара Хил, който за съжаление подаде оставка. Предложението от 12 април става дума за докладване по страни. За нас най-важното е следното – Цел, целта е да се внесат изменения в директивата по отчетността. И мисля, че колегите от комисията ЕКОН поработиха по тази тема. Също важна тема е прозрачност на данъчното облагане на предприятията. Става дума за оповестяване на информ... за подаване на информация и а, същевременно издължаване към държавата. Важното е да се знае къде се генерират услугите, къде се получават приходите. Разбира се, предприятията имат а, преимущества, и, но също така имат и задължения, задължения спрямо държавата, спрямо е, работещите в е, тях. Пле, пленарното заседание критикува факта, че подадената на 12 април, подаденото на 12 април предложение а, е а, закъсняло. Сега нека да се спра на три неща, но същевременно осъзнавам, че разполагам с малко време. Става дума за праговата стойност 750 милиона оборот на предприятията. Разбирам, че трябва да спазваме стандартите БЕПС на ОИСР, но трябва да ви, да ви кажа, че в директивата за прозрачност имаше включени и други прагове, които бяха много по-низки Включително имаше и записани прагове в директивата за правата на акционерите. Така че аз приканвам докладчиците в сянка да потърсиме някакси по-последователен подход. Също така, комисията не е предвидила публично оповестяване страна по страна И което означава, че на практика много трудно ще получаваме информация, свързана с положението извън Европейския съюз. И това, според мен, е вече един голям пропуск. И трето, трябва да помислиме какви санкции бихме могли да прилагаме след Люксликс. Е, Бяха взети известни мерки, но в крайна сметка ние бихме искали истината да възтържествува а, и нещата да са ясни и си даваме сметка, че много трудно стигаме до някаква по-задълбочена а, информация, така че смятаме, че едно публично оповестяване държава по държава би била подходяща. Това с няколко думи моите виждания по въпроса и очаквам по-нататъчни дискусии с докладчиците в сянка, за да насперим да намерим някакво споразумение. И в заключение а, графика ще работиме по време на парламентарната вакансия. На 12-13 октомври доклада ще бъде представен тук. След това през септември би трябвало да е готов доклада, за да може да бъде преведен на 27 октомври ще бъде крайния срок за внасяне на изменения и бихме искали нещата колкото се може по-бързо да напреднат до гласуването в пленарна зала. И разбира се, ще трябва да продължиме да работиме в тясно сътрудничество с комисията ЕКОН относно декларацията по страни господин Джамбаски. Уважаеми колеги, от името на моя колега Карим, когато представлявам в случая, Бих искал да поздравя госпожа Регнер за работата и по това досие. Като цяло групата на европейските консерватори и реформисти подкрепя направеното предложение. В резултат на скандала с LuxLeaks натискът за документ като този бе необходим при условие, че се фокусира върху мултинационалните компании и че информацията по него се оповестява по уместен и приемлив начин. Ние обаче имаме своите опасения за разширяването на обхвата на документа и опасността от това да обхваща по-широк кръг от компании, включително малки и средни предприятия, което вероятно ще се превърне в голяма тежест за тях. Поради тази причина смятаме, че мултинационалните, наднационалните компании трябва да бъдат основен фокус на този документ. Друг важен елемент също така е запазването на конкурентоспособността спрямо трети страни. Дискусиите за това как трябва да събират данните неизбежно, неизбежно ще има. Така че е важно да имаме предвид, че САЩ и други трети страни нямат намерение да надхвърлят изискванията на ОСР за данъчно отчитане на националните предприятия. Благодаря ви за вниманието. Мерси. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на госпожа Регнер за нейните уводни слова. В следващите месеци ще навлезем по-скоро в подробностите на предложението. След Люксликс и публикуването на Panama Papers можем да си зададем някои въпроси от типа на искаме ли най-после данъчните убежища да бъдат закрити и искаме ли да се плащат данъци там, където се генерира печалба и какви са другите, какви ще бъдат инструментите Знаете, че създадахме разследваща комисия по повод Panama Papers, която ще работи по въпроса. Въпросите са много, трябва да намериме е, решение и да, гражданите чакат от нас да намериме решения свързани с е, данъчните убежища и избягването плащане на, за, на плащане на данъците няма да имам, нямаше да имаме такива проблеми, ако държавите членки бяха постигнали а, някакво съгласие относно общата основа на корпоративния данък. Как бихме могли да имаме общи правила и а, събираемост без подобна обща основа? Знаете, че не, не, не парламента не на парламента липсваше добра воля, а държавите членки не разгледаха нашите пред, пред, предложения. Благодаря на докладчика за това, че предложи обширни дискусии с а, докладчиците в сянка, за да постигнем компромис. А, лично аз смятам, че не трябва да бъдеме в противоречие или да пречиме на прилагането на, предла... на нормите БЕПС на ОИСР но същевременно можем и да не приемеме всичките техни предложения. Необходимо е да се включат и страните извън Европа, да има по-добро, по-добро хармонизиране. Раз... И... Чух какво казахте по повод праговете и директивата за правата на акционерите. Наистина мисля, че трябва да се върнем към този въпрос. Член 48C2 е, трябва да навлеземе в подробности. И трябва от друга страна трябва да, да внимаваме и да вземем необходимите мерки, за да не е, изложиме нашите предприятия на нелоялна конкуренция спрямо трети страни. Колкото до компетен... до правомощията и ком, комисията ЕКОН. Не знам дали нещата са уточнени. Не разбирам, че все още не са е, уточнени, но ще обсъдиме и това. Благодаря. Конфликта на компетенции все още не е решен, но ще продължим да работим по въпроса благодарение на посредничеството на господин Бусек. Госпожа Регнер, искате ли да кажете нещо в заключение? Мисля, че наистина трябва да започнем да работиме много активно. Изчаквах малко, тъй като не бе не, бе, не бяха уточнени компетенциите, но в крайна сметка става дума за един така важен въпрос. Толкова важен въпрос, че не трябва да губиме време. Благодаря на, на всички за вашия принос и очаквам да продължим нашата работа. Комисията благодаря. И в последния момент. Докладването по страни е нещо, на което държа много. Включително и моята политическа група настоява на това. Обсъдихме ги по времето, на, когато бе представен доклада Коферати. Сега разполагаме с конкретно предложение на комисията. Това трябва да ни радва Не трябва да забравяме, че гражданите очакват от нас да се преборим с подобни измами и а, с това, че някои а, се възползват от повече облагодателствено предприятия са по-облагодетелствени от други. Така че това е, това е условието гражданите да възвърнат доверието си в, в политиката и политическите системи. 70 според Евробарометър 75% от гражданите е, считат, че трябва да се предприемат допълнителни мерки в тази област. Така че за за, за, за нас това е задължение. Аз лично се съмнявам, че черния списък на юрисдикциите, които не сътрудничат, ще доведе до нещо, но наистина докладването по страни за някои отрасли, а защо не за всички? А колкото до праговете трябва да обсъдим въпроса много внимателно, за да намерим правилния баланс. А от самия факт, че е, голяма част от многонационалните предприятия ще бъдат изключени от е, тези изисквания, според мен е по-скоро проблематично. Но при всички случаи ще работиме в тясно сътрудничество с а, а, комисията. Комисията. Е. Благодаря. Радвам се, че днес парламента се занимава с тази тема. Определено темата е много важна. Има и много обществени елементи, така да се каже, в дискусията. И да, наистина ще работим съвместно с докладчика, когато а, му дойде времето. И от страна на съвета и комисията напредваме добре. Вече имаше първо разглеждане а, по време на холандското председателство и очакваме да постигнем споразумение в края на тази година. А, нека да ви дам няколко кратки информации, най-вече за обхвата и за праговете. Този праг, който избрахме, отразява, че всъщност не искаме да затрудняваме всички компании с тази административна дейност. Избрахме тази сума, това са 10% от мултинационалните компании, които ще трябва да докладват. Това означава 60 000 компании но пък тези 10% всъщност представляват 90% от световния бизнес. Така че за това този прак. Благодаря за обясненията, много важни. Мисля, че можем да приключим с тази точка и не можем да пристъпим към точка 31. Докладчицата си тръгна, госпожа Халтала. И така пристига, стигаме до точка 32, а именно а, европейска, съгласувана европейска политика за културната и креативна индустрия. И докладчик е госпожа Комодини Кача. Благодаря, господин председател. Като цяло, това е съвсем кратък доклад, както и очаквахме културата играе важна роля в Европейския съюз и в економиката, този, но тези сектори, креативният както и културният, все още не са използвани и опозотворени, особено в свободния пазар, все още има много бариери. И а, тези сектори въпреки потенциала им, не се използват напълно на свободния пазар, най-вече заради голямата фрагментация на този пазар. И още повече, че а, креативните програми имат за цел да се а, а, отговори на глобализацията и на прехвърлянето към цифровизация. За тази цел трябва да се средоточим върху повече търговия на вътрешния пазар, повече международна търговия и увеличени а, доходи за сектора. Обхвата, концепцията за този тип индустрии е доста голям и се включват визуалните изкуства, културното наследство, а, радио, телевизии, нови игри, архитектура, дизайн, мода, реклама това отразява съвсем различни бизнес модели и различни действия. Но мога да а, а, кажа, че е, част от тази индустрия вече а, се възползват индивидуалните таланти и че там е потенциала за създаване на работни места чрез използване на интелектуалната собственост креативността трябва да бъде стимулирана във всички сектори на економиката, чрез услуги, които да подсилват и веригата на иновациите и да се а, изисква всякакъв всякаква подкрепа за тези иновации. Едно от предизвикателствата е да има по-добри условия за инвестиции в този сектор и повече капацитет за опериране трансгранично. Също да се насърчава иновативното предприемачество в настоящия контекст на криза. Особено малките и средни предприятия трябва да се адаптират и а, трябва да преосмислят целия си подход за бизнеса. Това означава, че имаме нужда от нещо като насоки за малките и средни предприятия, повече достъп до финансиране, повече управленчески капацитет и също обновяване на предприемаческата култура. Някои от приоритетите включват нуждата да се развие съгласувана дългодосрочна индустриална политика с развитие, промоция, защита на креативната и културна индустрия и това да се превърне в приоритетна цел. Също трябва да се помисли за цялата верига, като се помисли и за спецификите на сектора и за плащането на тези а, лица. Защото а, а, трябва тук са всички тези, които са било то заети в креативната индустрия, на които се плащат авторски права и така нататък. Трябва да помислим как те да имат достъп до онлайн провайдерите на услуги, доставчиците на услуги и а, за а, много често а, всичко, цялата търговия по интернет става за сметка на тези хора. А, има много платформи, които, на които се качват съдържание а, без съгласието на а, притежателите на авторските права и а, много често всъщност а, изкуството на тези хора се отклонява от тях и се изкривява конкуренцията на пазара и заплашва а, дългосрочният в дългосрочен план целият сектор на креативната индустрия в Европейския съюз. За тази цел имаме нужда от решения, които да се базират на доказателства, не само а, да се водят от логиката на пазара. А, рамката наложена за проекто доклада, както и за, за внасянето на измененията, поне за вписването им е доста кратка. Крайният срок за измененията е 6 септември, така е предложено от секретарията, а разглеждането на тези изменения, компромисни изменения, ще, това ще стане през октомври и означава, че ще имаме а, среща на докладчите в Сянка между октомври, ноември. Ноември ще се проведе гласуването и декември, но все още трябва да се потвърди. Тогава ще има гласуване в пленарна зала. Така или иначе очаквам сътрудничеството с докладчиците в Сянка и а, всички вас. Благодаря. Господин Джамбаски. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, от години се говори, че културата и творческата индустрия създава добавена стойност на економиката във всички държави на Европейския съюз. Склонен съм да вярвам, че това наистина е така и в множество доклади, по които съм работил в тази насока от началото на мандата, съм защитавал авторските права и съм подчертавал, че за да продължат да творят артистите от нашите държави, те трябва да бъдат добре възнаградени и стимулирани и да получават заслуженото си възнаграждение. Тук обаче темата е много по-обширна и необходимо да се подчертае, че културните и творческите индустрии са катализатор за развитие на нови технологии и иновации в културния и индустриалния сектор, неделима част от образованието и модерните регионални и градски политики. Тяхната роля е несъмнено важна и точно светлината на бързо развиващите се цифрови технологии се наблюдава, необходимост от адекватни промени в регулаторната рамка. Но това, разбира се, трябва да бъде на ниво национално законодателство. А тук би, би следвало да събираме информация за добрите практики и когато държава членка търси съвет при формиране на законодателство в тази сфера, да получи необходимата информирана подкрепа. Както знаете, аз и моята политическа група поддържаме идеята за Европа на нациите. И моята цел не, не и няма да бъде призив за обща регулирана, регламентирана европейска политика и законодателство поради преобладаващата микрофирмена структура в сектора, както и поради характерната му сегментираност, пазарът при изкуствата, културите и творческите индустрии се очертава като динамичен и нестабилен. За да подобрим условията и да се премахне тази нестабилност, държавите и в частност общините трябва да приложат правилно финансиране и удачна стратегия. В заключение искам да подчертая, че е необходим балансиран, печелив за всички подход, както за творците, така за потребителите, така и за индустрията. Благодаря ви за вниманието. Мистер Негреско. Господин Негреско. Thank you very much. Благодаря ви. Най-напред мисля, че трябва да се съсредоточим върху правните аспекти на документа. Тук именно можем да осъществим най-голям принос. Трябва да подчертаем необходимостта от обща нормативна уредба, когато се говори за културния и творческия сектор. Не само да говорим за индустрия. Е, този сектор е едно по-широко понятие и би трябвало да имаме поглед върху всички аспекти и проблеми, свързани с сферата. Второ, мисля, че трябва да дефинираме понятието е, творчески сектор или индустрия, защото е, тук говорим за общо европейски измерения. Същевременно смятам, че трябва да направим максималното, за да направим годна уредба за цялата верига на доставки, както предлага и докладчикът. Същевременно обаче трябва да се опитаме да защитим предприемачите и авторите от пиратство и подправки това трябва да намери много ясно място в доклада. Като разбира се, и е необходима защита на културата и творчеството в Европа. Същевременно подходът ни трябва да бъде балансиран. Доставчиците, авторите и а, потребителите са част от едно уравнение и всеки трябва да може да извлича от а, съответните отношения полза. И трите категории имат своята роля, която не е маловажна. Всяка роля трябва да бъде дефинирана. Особено за авторите, според мен, трябва да се предвиди по-сериозна защита на възнагражденията. И най-сетне, мисля, че трябва да въведем нещо за предприемачеството в тази област, за стимулирането на малките и средните предприятия. Това трябва да се подчертае, може би за пореден път и е, да заявим, че ще помагаме на държавите членки за по-нататъчното развитие на сектора. И на последно място, само като изброяване, не мисля, че в тази сфера трябва пазарът да бъде водещ е, както заявява и докладчиката. Трябва да бъдат водещи хората или дворците. Надявам се, че е, тази посока ще се развие нашата работа, поне нашата група ще застане за такова развитие. Господин Кестин. Благодаря. Благодаря. Благодаря на госпожа Коменини за нейния доклад. Когато възприемате единна политика в Европейския съюз за културната сфера и за творчеството е много важно творците да бъдат сърцевината на всичко, което правим. Следователно, трябва да знаем и, че когато сме в сферата, в ерата на интернет, пак има творци, които създават произведения. Хората се стремят отново към сигурна работа, трябва да си плащат осигуровките и да получават накрая пенсии. За да можем да им гарантираме всичко това, следва да отговорим на редица въпроси. Е, когато творците договарят с посредници, правата им трябва да бъдат укрепени. Това е дебат с централно значение. Трябва да обърнем внимание и на дружествата за колективно управление на авторските права, на тяхната роля – за да поставим на равна нога тези дружества, респективно лицата, от които те събират възнаграждения и творците. Трябва да мислим за цялата верига на творчеството, особено в музикалния сектор. Често пъти при музикантите е, се наблюдава създаване на огромен обем от стойността. И не, не виждаме някои големи субекти, много, субекти с голяма тежест в е, тази верига, като YouTube, да отчисляват достатъчно на творците. Необходимо е да има единна политика, която се подчинява на единен лайт мотив, например свободен достъп до културата, но и справедливо възнаграждение за творците и изпълнителите. Благодаря. Това бяха изказванията. Желая ли да каже нещо докладчикът? Something very short, actually. Съвсем накратко, всъщност. Не слушах казаното от колегите. Мисля, че ние до голяма степен мислим единно. Благодаря предварително на всички. Благодаря. С това можем да сложим край на дискусията по тази точка. Преминаваме към точка 32. Извинете. 33, казва председателят. Запознаване е, с резултатите от посещението на нашата комисия в Грузия от 29 март е, до 1 април Съвсем накратко ще ви запозная с резултатите. Делегацията ни не бе многобройна. Госпожа Бержерон, госпожа Халтала, и аз бяхме нейни членове. В двата дни, с които разполагахме, научихме, че Грузия съществено напредва, що се отнася до реформата на съдебната система. Създадени са нови институции, и а, е, сега, е, разбира се, стои въпросът за тяхното функциониране. Можем да кажем обаче, че посоката, в която е тръгнала Грузия, е правилна. Искам е, накратко да ви запозная с институциите, с чието представители се срещнахме посланник е, на Европейския съюз в Грузия, ръководител на мисията за наблюдение на Европейския съюз в е, Грузия, председател на парламента, обществения защитник Сиреч Омбудсмана. Имахме кръгла маса с представители на гражданското общество, съпредседател на парламентарната асамблея на Евронест. Срещнахме се е, с представители на мълцинствата в парламента, председателя на Конституционния съд, заместник министър-председател, министър-председател, министър на правосъдието и държавния министър на Грузия по е, европейската и евроатлантическата интеграция. Няма да споменавам имена, това са само длъжни, длъжностите. Тоест имахме огромен брой срещи за много кратко време. Въпроси има ли? Ако няма, тогава продължаваме. С точка 34. Запознаване с резултатите от посещението в Пекин, Китай. Господин Джамбаски ще вземе думата от членовете, нали така? Благодаря ви, господин председател. От мое име бих искал да благодаря и да поздравя секретарията на комисията за добре организираното посещение. Обеден съм, че не ми е било лесно, защото китайските власти не бяха много гъвкави. Предполагам, че тяхното поведение е било добре замислено. Като цяло може да се каже, че, посещение, че тези, които ни поканиха, бяха гостоприемни. А освен в случаите, когато ставаше дума за току-що гласуваната тогава резолюция на Европейския парламент според която Китай все още нямаше статут на пазарна економика, което може би трябва да се отчете като а, известен проблем в планирането на посещението. Организираните срещи ни помогнаха да се запознаем участие с политическата и административната система в Китай, в сферата на правата на интелектуалната собственост, което и беше целта на нашата делегация. Китай има сериозен проблем с фалшифицирането на стоки и продукти и това могат да го потвърдят и колегите, които се натъкнаха и на фалшиви банкноти дори в фоето на хотела, който ни бяха настанили официалните власти. Властите убеждават, че има силно законодателство, върху което продължава да се работи. И твърдят, че искат да обменят информация с Европейския съюз в това отношение. За приложението не се говори много, но има данни за затваряне на много фабрики ежемесечно. Може би има действия в тази посока, но дали е достатъчно е трудно да се прецени. Среща Върховния съд беше интересна и полезна, Магистратите бяха положително настроени, отговориха на нашите питания и споделиха, че се стремят към повече обмен на информация. Нещо, което впечатли мен и моите колеги на това посещение, че на всички наши срещи китайските власти искаха да говорят за техните нови засилени законодателства в областта на опазването на околната среда. Колкото и да твърдяхме, че нашата комисия не се занимава точно с този проблем на това конкретно посещение. В заключение, бих искал да благодаря още веднъж на секретарията на комисията, и на водача на нашата делегация, госпожа Комодини, за добре водените преговори и за дипломатичността в една ситуация, в която ние бяхме в трудна позиция за разговори, без да преиграваме по темата. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря, госпожа Комодини Кача. Благодаря, господин председател. Делегацията бе много добра. Проведени бяха срещи с различни представители и служители от различни китайски ведомства. Видяхме, че се следва предписан сценарий. Мисля, че е, колегите се убедиха в това. Но въпреки това ние в е, всички наши срещи бяхме много открити, желаещи да дадем е, информация, да отговаряме на въпроси и неизбежно се сблъсквахме с този сценарий, който следваха китайците. Е, разисквахме обаче важни въпроси за диалога между Европейския съюз и Китай е, и китайската делегация е, си взе бележка. Мисля, че във Върховния съд и Националния народен конгрес е, бяха най-интересните и откровени дискусии. Е, опасения предизвик е, статусът на пазарна економика. Успяхме поне да оталожим напрежението, като казахме, че Европейският съюз винаги е под... изпълнявал международните си задължения и ще продължи да го прави. Въпросът след първата среща с Конгреса не бе поставен повторно и явно, че е имало инструкции на високо ниво в следващите срещи темата да се избягва. Е, всички срещи бяха наблюдавани от някого от Конгреса, макар и да не се срещахме винаги с представители на Конгреса. Поради е, продължаващата съдебна реформа, съдебната власт се опитва да се освободи от зависимостта си от партията, обаче все още такава независимост далеч не е постигната и рано да се говори за върховенство на закона. Има напредък във връзка е, с е, правата на интелектуална собственост, тяхната защита, създаването на специални съдилища за интелектуална собственост, е, до някъде ще е, бъде преразгледано и законодателството в тази сфера за търговските марки, авторското право, е, индустриалната собственост. Срещнахме лица, които все още се натъкват на трудности при регистрацията в съдебни и административни органи, е, на правата на интелектуална собственост, е, както и е, трудности при защитата им. Възприема се агресивна политика за намаляване на ментетата. Ние имаме категорична реакция по въпроса. Трябва да акцентираме върху диалога с Китай, за да може да се гарантира защита на нашето ноу-хау и интелектуална собственост. Е, законодателството трябва да се приспособи към цифровата ера. Това въжи и за Китай. Е, беше ни казано, че трябва да очакваме изменения в китайското законодателство и то съвсем скоро, по-специално изменения, които ще приспособят нормативната уредба към цифровата епоха. Трябва да се помни, че динамиката на защитата на интелектуалната собственост в Китай е твърде различна от динамиката в Европа. Възможно е, е да се е, стъпи и върху европейско ноу-хау и оттам да се почерпи е, идея. Благодаря. Въпроси от членовете? Госпожа Ханибал. Аз също участвах в делегацията. А, просто искам да благодаря на всички, за, които помогнаха за организацията и на тези, които водеха делегацията. Наистина невероятно изживяване. А, съгласна съм с всичко, което беше казано. Много интересно беше имахме наистина един голям, така, кажем, че в Китай прехода е голям от затворена страна към а, пазарна економика и, и все още има и такива протекционистични а, идеи. Но така иначе водихме диалог и интересно е какво те искаха да ни кажат. И не беше толкова двустранен процес, но смятам, че контактът беше полезен. Колкото повече такива контакти имаме, толкова по-добре става и по-отворена става тази държава. Смятам, че това вече е безценно. Благодаря. Сега, накрая, точки от 30 35 до 38, именно поручване за делегираните актове. Госпожа Кауфман. Благодаря, господин председател. Става въпрос за четирите последни досиета, делегирани актове и актове по изпълнение. ще ви дам една добра новина. Няма да има никакви противопоставения по темата, така че ще можем да приключим това заседание с добра новина. И искам да благодаря също и на Ханс Кримални за великолепната подкрепа, която ми беше оказана като докладчик и ви желая хубава вакансия. Добре, след като ни потвърдихте хубавата новина, можем да приключим тази точка, както и заседанието. И искам да ви пожелая хубаво лято и ще се видим през септември. Довиждане. Uh, the, the Благодаря и на преводачите за тяхната работа и помощ.